Not... Моля онези от вас, които не са членове на Комисията по заетост да напуснат залата, защото сега преминаваме към частта с гласуване на Комисията по заетост. Тоест членовете на Комисията по заетост само остават в залата. With... Преминаваме към гласуването за членовете на Комисията по заетост. Предстои гласуване по становището във връзка с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, рудници в региона Кастилия и Леон за. Моля да ме извините, казва председателката, електронно е гласуването. Yeah. On... Всички ли гласуваха? Okay. Becker, to... Господин Бекър, имате възможност да гласувате. 42 гласа за, 4 против. We have the next voting list. Yes, thank you. Then we vote uh, on Преминаваме сега към следващото гласуване във връзка с договор за функционирането на Европейския съюз на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използваните на процедурата по регулиране с контрол. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 38 за, 7 против. И така стигаме до а, следващата точка на господин Мецерич и проекто доклада му. We are voting on тук гласуваме за обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата. Започваме с компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис БА за, против, въздържали се, приема се. Компромис ББ за, против, въздържали се, приема се. Не ви видях. Отново ли искате да гласуваме? Компромис ББ за, против, въздържали се, трябва да направим проверка. Моля, гласувайте по компромис ББ.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 246 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка по 246 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме. Проверка по 247 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Моля да ми извините, господин Пирински. Изменение 248 за. Против въздържали се. Приема се. 249 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 200. 200. Искате да проверим 249. Добре, моля гласувайте по 249-то. Край на гласуването. Приема се. Изменение 250 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, трябва да направим проверка. 251 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Изменение 260 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, приема се. 262 за, против, въздържали се, приема се. Приложенията Страница 23 Изменение 296 За Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 104 заедно с 299 за, против. Нека проверим. Изменение 104 и 299 заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Изменение номер 300, заедно с 105-то изменение за, против, въздържали се, отхвърлят се. Да направим проверка. Проверка по номер 300 и номер 105. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 106 заедно с 301 за, против, въздържали се. Според мен се отхвърлят. изменение 302, не, извинете, 303-то изменение за, против, въздържали се, приема се правим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Изменение 304 за. Против. Нека проверим. 304 изменение. Проверка.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 против, въздържали се, приема се. Компромис П. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Q. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. За, против, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 120 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 121 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 122 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромис Т за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ю за, против, въздържали се, приема се. Компромис В за, против, въздържали се, приема се. Изменение 132 за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека проверим. Изменение 132. Моля, гласувайте край на гласуването. Приема се и то с доста значителна разлика. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Изменение 143. Не, поправя се председателката. Изменение 15 за, заедно с изменение 144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 Компромис АФ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЦ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 157. То е оттеглено. Изменение 158 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АД за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 162 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 167. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 168. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 34. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 169 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че сега ще гласуваме по проекто доклада с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 41 гласа за, 4 против. С това благодарим на докладчика. Мандатът за преговорите. трябва да гласуваме и по този въпрос. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Добре, гласувахте в полза за екипа за преговорите и доклада е прият. Next vote is on women's economic Следващото гласуване е за оправомощяването на жените в частния сектор в Европейския съюз. Започваме с компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Е. За, против, въздържали се, приема се. Извинение 33. За, против, въздържали се, приема се. Да проверим изменение 33. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис F. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 46 за, против, въздържали се, приемат се. 47 за, против, въздържали се, приемам се. 48 за, против, въздържали се. Нека да проверим 48. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Компромис е, Г. Латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51. За, против, въздържали се, приема се. Може би 52 за, против, въздържали се. Да проверим. 52. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 3 гласа разлика. Изменение 53 за, против, въздържали се, приема се 54 за, против, въздържали се, отхвърляше, бих казал, 56 за, против, въздържали се да проверим 56. Начало на гласуването. Край на гласуването. Да. Приемат се с 44 гласа. Компромис хаш. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 65. За, против, въздържали се, приема се. Компромис J. Е, Йота. Приема се. Компромис е, И. Против, въздържали се, приема се. 69. За, против, въздържали се, приема се 72. Кой е за? Или отпада? Да отидем на 75 за, против, въздържали се, приема се. Компромис К. За, против, въздържали се, приема се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Компромиса L. за, против, въздържали се, приема се. Да промен... проверим компромис Л. Моля ви, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 91 за против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н за, против. Може ли пак да гласувате? Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 105 е, за. Против, въздържали се, приема се. 106 е, за. Против, въздържали се, приема се. 109 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис П за. Против, Малко е сложно. Нека да опитаме да гласуваме пак. Първо, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Нека да проверим компром, компромис П. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с 10 гласа. Изменение 118 за, против, въздържали се, приема се 120 за, против, въздържали се, 121 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 134 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 136 с устно изменение от социалистите. Кой е за? Кой е против? Нека да повторим. Кой е за? Кой е против? Нека да проверим електронно, за да сме сигурни начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа, 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 139 първата част. За. Против, въздържали се, приема се втората част. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение. Да проверим втората част на 139. Начало на гласуването, край на гласуването. беше 12 на 32. Искате ли още веднъж да гласувате? Поради технически проблем, може би. Втората част. Втората част отново 139. Начало на гласуването. Край на гласуването. Да, ето го резултата. Отхвърля се с 32 гласа. Изменение 141. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 100. 142. Или искате да проверим 141. Проверка на 141. Начало на гласуването. Край на гласуването за 141. Отхвърля се с 10 гласа. Изменение 135. Първата част, кои са за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 119 отпада. 142 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 143. За. Против. Въздържали се. Бих казал, отхвърлят се. 144. Някой иска да проверим 143. Не, няма такива Да проверим електронно 143. Начало на гласуването. 143. Начало на гласуване 143. Е Край на гласуването. Отхвърля се с 3 гласа. 147 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 по преамбюла. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. За против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 20. За, против, въздържали се, приема се. И изменение 22. За, против, въздържали се, приема се. И след това 23 за, против, въздържали се, приема се. Нека сега да гласуваме цялото становище с измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Тридесет и пет гласа за, 4 против и трима въздържали се. Благодаря на докладчика Таза Гун, Таня Гонсалес Пенез. Нека сега да минем към следващото контрол на разходването и мониторинга на схемата за контрол на младежката гаранция компромис А. Ай. За против, въздържали се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение А за, против, въздържали се, отхвърля се. Днес. Нека да проверим изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. 28 за. Изменение 8. Uh, да. Разликата не беше голяма. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение на компромис Йота за, против, въздържали се, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за. Въздържали се, приема се. Изме... Компромис Л за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 22. За, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. 22. Начало на гласуването, край на гласуването, Отхвърля се с един глас разлика. 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 25. За, против, въздържали се да проверим изменение 25. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа. Компромиса С. За, против, въздържали се, приема се. 38. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 41. За, против, въздържали се, да проверим изменение 41. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. Изменение 44. Против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 43 отпада. компромис П за, против, приема се. Изменение 49. За. Против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За. Против, въздържали се, приема се. Компромис М. За. Против, въздържали се, приема се. И ако сте съгласни, изменение 37 с устното изменение. Ако не, 37 отпада. Ако е да, гласуваме изменението 37 с устното изменение. Искате да гласуваме? Госпожа Ситанска, да. Имам възражение срещу устното изменение. Ако има трима депутати, а, това може да се блокира. Може да блокирате устното изменение, което означава, че изменението от, отпада. Няма. Устното изменение от социалиста отпада. Добре. Вие познавате правилника. Отиваме към изменение 63. За, против, въздържали се, приема се 65. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 73. За, против, въздържали се, приема се, компромис Р. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф. За, против, въздържали се, приема се. Компромис О. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 92. За, против. Нека да проверим 92. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Г въздържали се, приема се. Изменение 105 за, против, въздържали се, приема се. Шесто отпада. Компромис Хаш за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 60 отпада. 119 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по проекто решението, по проекто становището. We shall vote on the draft opinion as amended. по така измененото проекто становище. Yeah. Thank you. Благодаря. Край на гласуването. Приема се с 36 гласа за, 4 против.